текстове по силата на член 2013. Това са корекции към правни разпоредби. Те са, те са валидни, ако до изтичането на техния срок няма възражение. Те ще бъдат публикувани към протокола на днешното заседание. След съгласно член 78 от правилника подписах